и господа, откривам отново заседанието, прекъснато на 26 ноември. Протоколите от 6, 26 ноември са на лице. Има ли възраст?